година. И отново министър Хенис Пласхарт има думата от името на съвета. Очевидно, можем хвиле poczekać. Ние можем, разбира се, да ви дадем и малко повече време, След като чуем съвета, ще дадем думата на комисаря Хан, а после ще чуем и представителите на политическите групи. Самият аз искам да участвам в дебата и се надявам някой да ме замести като заместник-председател, за да мога да взема думата. Госпожо министър, заповядайте. Бъдете малко търпеливи. Първо искам да повторя нашия ангажимент в съвета да улесним присъединяването на ФИРОМ. Но знаем, че страната е в критично състояние, защото 2013 година всъщност започна една от най-големите политически кризи в страната. Свободата на изразяването, доверието в обществените институции. Всичко това се върна назад. Сега е много важно кризата да бъде преодоляна и слабостите да бъдат предмет на работа. Юското споразумение между лидерите на различните партии всъщност би трябвало да е основата за бъдеща работа. Заедно с доклада на комисията Знаем, че предсрочните избори би трябвало да се проведат през юни 2016 година. Много е важно, разбира се, всички политически участници да изпълнят своите отговорности, включително и тези свързани с медийната реформа. Конструктивният диалог, воден в страната, ще бъде от огромно значение за бъдещия напредък и естествено провеждането на избори, в които да вземат участие всички партии. Това ще е първата стъпка към излизане от политическата криза. Тук работим и с ОИСР, тяхната служба за демократични и човешки права. Би трябвало и европейските участници да бъдат единни когато помагат за излизане от македонската криза. Комисията наистина помага, за което трябва много да благодарим. Господин Вайгъл, господин Хауит и господин Кукън също много активно работят с нас. Нека им благодарим. Трябва да се работи по върховенството на закона, държавната администрация, медийните свободи, борбата с корупцията – това са основните фактори по пътя към Европейския съюз. Много е важно да се гарантира и независимо разследване на всички обвинения по скандала с подслушванията. Затова и анкетната комисия там трябва да бъде подкрепена. Събитията в Команово от 2015 година също трябва да се разследват безпристрастно. Нека кажа и няколко думи за миграцията. Трябва да похвалим Македония е, за усилията в тази криза. От преди няколко седмици можем да кажем, че има координация, изпълняват се едностранно определени споразумения – Всъщност беше заявено ясно, че единствено чрез общи дейности можем да се справим с предизвикателството. Не може да има альтернатива на общо европейското решение. Особено важно е ФИРОМ като наша страна съседка да участва в този процес. Европейският съюз ще продължи да помага на ФИРОМ е, с цел подсилване на граничния контрол и управление на мигрантския поток. Това може да се уреди и двустранно. И накрая нека подчертая колко са важни добросъседските отношения, за да се намери решение на общия проблем под егидата на ОНЕ. Процесът на присъединяване на тази страна, господин председател, обаче е стигнал критичната си точка. Комисията прави препоръка е, за преговори за присъединяване, но всичко зависи от изпълнението на политическото споразумение от миналия юли и постигане на зададените приоритети. Съветът ще излезе с позиция след тези избори. В този момент мисля, че политическите лидери трябва да направят необходимото, така че собствената им страна да се върне към евроатлантическия път. Благодаря комисаря Хан. Нека му кажем добре дошъл и да му дадем думата. Благодаря, господин председател, госпожа министър, почитаеми дами и господа. Най-напред искам да благодаря на госпожа министъра за добрите думи за нашата работа. Искам също така още един път да благодаря на господин Кука, господин Вакин, господин Хауит за тяхната неуморна работа, за да може да се заедно да постигнем до политическо споразумение. Споразумението, е сключено миналата, миналото лято. Особено важно е да помогнем на бивша Югославска република Македония да се изправи пред политическите предизвикателства и да може споразумението да продължи да действа само преди две седмици имаше посещение от депутати в Македония. В, в, в, в писмо бяха представени на нашите позиции и условията за организиране на избори. А, че няма вече условия, няма условия за организиране на избори на 24, 24 април. Значи, бе решено да се за, отложи датата за, за парламентарните избори до 20, от 24 април до 5 юни. И трябва да подчертая, че Европейския парламент изигра своята роля а, а, за помагане на демократическия процес и искам да изразя а, желанието си че е добре да бъдат изпратени наблюдатели за тези предстоящи избори. Искам също така да благодаря на Комисията по външните работи на парламента и докладчикът Иво Вагъл за резолюцията, която е пред вас днес. Тя утвърждава заключенията на нашия доклад от 2015 година за бивша Югославска република Македония. Както знаете, Периодът, който обхваща този доклад, бе труден за страната и не беше лесно да намерим баланса в нашия доклад. От една страна, смятаме, че страната добре се подготвя за членство, има функционираща пазарна економика и до голяма степен а, отговаря на а, критерии. А, съществуват стратегии, критерии, стратегии и закони, а, но въпросът е тяхното изпълнение. И трудно трябва да се бъдат взети трудни решения. Страната преживява една тежката политическа криза от години. Вече повече от година главните опозиционни партии блокират парламента. С публикуването на прихванати разговори положението се изостря още повече, като, което показва, че има корупция на високите етажи на властта. В светлината на тази политическа криза възприехме двоен подход. Първо, политическото споразумение, постигнато от четирите политически ръководители миналата, миналото лято, беше решителна крачка напред. Някои от поетите ангажименти бяха изпълнени в срок – беше назначен а, специален а, прокурор. А, върнаха се политически партии в парламента, но трябва да кажат че други ангажименти се забавят и още не са изпълнени. Тук е необходимо участието на Европейския съюз. Наред с политическото споразумение от юни миналата година, ние представихме неотложните политически реформи, които са необходими. И в нашия доклад заявяваме, че комисията е готова а, а, да преговаря, а, а, но при положение, че продължи да се изпълнява политическото споразумение от миналото лято и изпълнението на приоритетите за реформи. Много внимателно следим изпълняват ли се тези ангажименти и ще ви докладваме докъде са стигнали трябва да кажа, че отношението между етносите в страната продължава да бъде а, а, трудно. Трябва да се изгражда взаимно доверие между общностите а, в Македония. И, а, и тук трябва да се довърши преразглеждането на Охридското споразумение. Необходимо е също така да се реши и въпросът с името на страната. Страната е също така фронтова страна в условията на безпредседентната мигрантска криза и комисията е решена да помага на Македония за изправяне с, този, с това предизвикателство. Благодаря. Благодаря ви. А сега преминаваме към а, говорителите а, от името на политическите групи. По доклада за бивша Югославска република Македония за 2015 година. За две минути давам думата на господин Вайгъл. Той ще говори е, от името на е, своята политическа група е, АОТЕ. Комисар. Благодаря, е, господин председател, е, госпожо министр, е, господин комисар. Нека да кажа, че бих е, искал е, да благодаря за любезните думи, които чухме току-що от вас е, за нашето сътрудничество. И за мен бе голямо удоволствие да работим с вас. Приемаме резолюция за доклада за Македония през 2015 година, като сме работили в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Е, наистина има и критични бележки, има не само е, похвали, е, но трябва да признаем, че държавата бе пред, изправена пред огромно предизвикателство във връзка с миграционния поток. И на практика това задълбочи още повече кризата в страната. Започна се с политическа криза по редица причини от вътрешен характер, но същевременно трябва да признаем, че независимо от тези проблеми вътре в страната, и редица слабости, които установяваме и отбелязваме. Е, Македония отбелязва напредък в преговорите за присъединяване към Европейския съюз и полага много активни усилия за привеждане на законодателството в съответствие с нашите изисквания. Също време има все още проблеми и с Гърция, и с България проблеми с съседни държави. Същевременно има и скандални събития, които понякога е, е, опират най-вече до е, скандалите във връзка с редица записи, които би трябвало да се разследват много внимателно от главния прокурор и подчинените му прокурори. Би трябвало да се предприемат много повече стъпки за разследване и на другите сигнали за корупция и така нататък да се настоява за решаване на проблемите с съседните държави, но смятам, че е, Македония е един е, много важен е, бъдещ член в европейското семейство и ние би трябвало да подкрепим усилията на страната за пълноправно членство и в ЕСА, и в НАТО. Благодаря. Синя карта господин Вайкъл от госпожа Возенберг. Ще я приемете ли? Госпожо Восемерк, имате 30 секунди, за да зададете въпроса си. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много внимателно слушах казаното от господин Вайгъл. Смятате ли, че в момента, в който се изграждат е, е, огради и телени огради на границата и се използва сълзлив газ срещу хората, смятате ли, че това действително е добър атест е, за една страна? Дори когато си в много тежко положение, е, би трябвало да се съобразяваш с някои основни принципи и ценности и ние би трябвало да го имаме предвид, когато водим диалога с е, тази страна. Господин Вайков. Е, за съжаление, не можах технически да се справя а, нещо и да намеря канала. А, така че, а, може би не разбрах изцяло въпроса ви. Знаете, че дори и големите държави и силните в економическо отношение държави е, е, стигнаха до ръба на възможностите си е, предвид натиска, миграционния натиск на техните граници. Така че е, Македония е малка страна, която не разполага с толкова економическа мощ. Европейския съюз трябва да й помогне. Е, господин Келъм има думата от името на е, НП. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър, господин комисар. Благодаря на колегата Вайгъл за конструктивния подход и положителния баланс. Темата е много сложна, разбира се. Македония е страна кандидатка вече 10 години. Тя се смята за най-напредналата като страна кандидатка но е, виждаме, че ефективните преговори отдавна се блокират в съвета. Този доклад подчертава необходимостта от стабилност и сътрудничество между различните политически сили в Македония, взаимното уважение, зачитането на основните свободи, включително и свободата на пресата, са основни за нашите общества, където има върховенство на закона. Бойкотирането не отговаря на работещата демокрация, то вреди на страната. Новите избори ще бъдат особено важни. Би трябвало всички да се придържат към споразумението от Куманово. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, господин Хавит. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка, а също така и посредник в преговорите. И аз абсолютно съм за присъединяването на страната към Европейския съюз и съгласен съм с колегите от АЛДИ и от НП, които преодоляха партийните си различия и призоваха Скопие към това, което ние искаме да стане. Значи, Въпросът е, че страната има демократичен ангажимент, обаче за нашата резолюция трябва да отпратим много ясно послание. Европейската комисия направи положителни препоръки, че влизането Македон в Европейския съюз ще зависи от изпълняването на споразумението, сключено миналото лято. И утре Европейският парламент ще повтори още един път. Пазете демокрацията и а, иначе нашите положителни препоръки ще бъдат оттеглени. А, а, миналата ня, месец а, а, а, управляващата партия а, а, поиска а, а, неща, които не бяха част от споразумението. И това го повтаря, се повтаря и днес след обед. Позицията на съвета и на комисията, напълно подкрепени от парламента, са, че прогресът трябва да продължи, реформите трябва да продължат и а, знам, че има връщане назад. Също така специалният прокурор, който се разследва престъпни действия на политиците, не получава сътрудничеството, от което тя се нуждае. В нашето гласуване утре ще повторим още един път, че тя трябва да има пълна автономност и пълна власт да си свърши работата. Моята група няма да се присъедини към онези, които а, а, няма да се използваме да нападаме Македония сега, когато тя е в сърцето на кризата с бежанците. Необходима е солидарност с Македония. И днес изпращаме много ясно послание. Много ясно послание. Политиците в Македония все още не изпълняват своите задължения, а няма альтернатива на изпълняването на тези ангажименти. И това е в полза на македонският народ, за демокрацията на тази страна политиците в Македония трябва да покажат, че и те искат това. Благодаря. Благодаря, господин Хауит. Приемате ли, а, приемате ли въпросите с синя карта? Приемате ли, господин Хауит? Имате думата за 30 секунди. Искам да спомена, че съветът, комисията и парламента са съгласни за това, че преговорите за присъединяване към Македония зависят от изпълняването на споразуменията от юли и юни миналата, миналото лято. Но, какво мислите вие в, в, в 31 параграф съветът споменава повтаря фактически позицията на комисията по отношение на началото на преговорите. Но това значи ли, че те са съгласни с това? Ще кажа следното. Нашите приятели в Скопие не могат да използват липсата на помирение като извинение за липсата на напредък това, е, което искаме от тях е в интерес на македонските народ и в интерес на Европа. Благодаря сега за една минута на господин Джамбаски. Тан, уважаеми господин Танок, благодарности на господин Вайгъл за цялостната му работа по доклад за Македония и неговата ангажираност в разрешаването на политическата криза в страната искам категорично да заявя че и аз като българин така и групата на екр подкрепяме стремежа на братска македония към членство в европейския съюз но местните власти трябва да знаят че всяка една държава кандидатка се оценява според заслугите и скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за нейното присъединяване. има основателни съмнения че македония се намира в политическа криза реформите са в застой има подозрения за това че съдебната и политическата власт са корумпирани а медиите цензурирани. правата на част от националните общности като българската такава постоянно се нарушават. това не е напредъкът който очакваме и трябва да бъдат правени стъпки в тази посока. няма съмнение няма спор че македонските власти трябва да спрат да се оправдават с проблема с името а да започнат да решават политическите проблеми на страната. стъпка напред ще е правителството да признае съществуването на българска общност и да гарантира нейните права и свободи да ги направи пълноправни граждани на държавата да спре с фалшификацията на общата ни история и да прекрати използването на езика на омразата. крайно време е да видим напредък в процеса на присъединяване но това може да стане посредством подобряване на добросъседските отношения със страните членки на европейския съюз което върви ръка за ръка с необходимите вътрешни реформи. благодаря ви. Имате синя карта от господин Цани. Приемате ли? Господин Цани, заповядайте. Много ви благодаря. Почитаеми колега, вие сте от страна съседна на Македония, вие сте от този регион и говорихте за Македония като Македония. Споменахте, че има спор за името. Надявам се да говорим за Македония със съкръщението ФИРОМ, бивша Югославска република. Македония ли трябва да се присъедини или бившата Югославска република? Може ли да уточним? Уважаеми колега, моята държава Република България е първата признала независимостта на Република Македония точно по това име. Ние сме наясно, че има спор, че част от гръцките колеги не приемат името, и твърдят че трябва да се нарича със съкращението бивша югославска република македония. но моята държава е признала тази държава по това име и аз съм напълно в правото си да го използвам при цялото ми уважение към чувствата на нашите приятели от република гърция. благодаря ви. Благодаря ви. Като председател на заседанието ще напомня за решенията на съвета, които бяха повторени още веднъж в писмото на господин Шулц от 19 феврари. Да се използва за всички дипломатични, административни и политически е, е, нужди името. Е, бивша Югославска република Македония, на която е признато от съответните институции и служби. След това вече без микрофон. И така, уважаеми колеги, докладът на парламента и на комисията всъщност е, отбелязва и някои критични моменти. И това е, е всъщност връщане назад, е, като че ли има дефицит, системен дефицит по отношение на демокрацията. И освен това споразумението юни-юли то като че ли е, е изпразнено от съдържание или е, не се изпълнява. Е, освен това, копенхагенските въпроси и принципи по отношение на медиите, по отношение на правовата държава. Да, същевременно в доклада се казва, страната се приближава до европейското законодателство. Не, това не е истински партньор, след като непрекъснато се нарушават договорите, след като се затваря границата, след като се използва и сила срещу беженците. Погледнете, колеги, отидете до границата, македонско-гръцката граница, за да видите как се държат македонските граничари с беженците. Единственият начин да се решат тези неща е, е като се водят преговори под егидата на Оне. Е, включително и въпроса за името. Да, добросъседските отношения са нещо изключително важно и е, това е единствения начин да се постигне напредък по отношение на разширяването. Нека да говорим за стабилизация на региона и за установяване на добри е, взаимоотношенията. Естествено, че помощта и преговорите допринесоха за подобряване, но сега резултатът е лош, за съжаление решение. От името на зелените давам думата на следващия урад. Благодаря, господин председател. Госпожа министър, господин комисар, както обикновено докладчикът е свършил чудесна работа, удоволствие е да се работи с него. Резолюцията е наистина силна, заслужава подкрепата на целия парламент. Мога надълго и широко да говоря за значението на прилагането на споразуменията от юни-юли миналото лято за нуждата от реформи, за нужда от поемане на отговорност от политическите участници в този процес, в интерес на бивша Югославска република Македония и в интерес на македонският народ. Всичко това ще бъде вярно. Но искам да кажа, че ние, Европейският съюз, също носим своята отговорност. <clears throat> Не става въпрос само за името. Искам да кажа, че бесилието на съвета да намери европейско решение на миграционната криза е само от един от елементите на, на сегашната криза. Знаеме, е, че председателят на комисията обеща, че е, той каза, че е необходимо известен период за храносмилане преди по-нататъчно разширяване на Европейския съюз но по този начин се спомага за загубата на перспектива за страните от Западните Балкани. Просто ден след ден виждаме как губим а, този район на Европа. А, и това а, а, в никакъв случай не трябва да бъде допуснато. Благодаря. А сега давам дума за господин Корао за една минута. Благодаря ви. 2004 година Македония започна пътя си към Европейския съюз, но той беше прекъснат заради липсата на демокрация, заради боричканията между политическите групи. Ясно е, че ние сега трябва да върнем Македония на правия път. Разбира се, затова има и определени условия. Необходима е медийна реформа. Не може медиите да са изложени на правителствен натиск. Трябва да се работи на много нива. Да се помага и на съдебната система, особено на главния прокурор. Би трябвало той да може да си върши работата и виновните да получат присъди. Необходимо е да се оточнят и предизборните роли, да се надяваме, че всичко това ще бъде изпълнено. Македония ще бъде демократична страна и ще работим с нея. Много ви благодаря за една минута и половина от името на Европа на нациите и свободите, господин Бей. Décidément, au Parlement européen, les rapports se е, Докладите в Европейския парламент се приличат един на други. Винаги се поставят две условия, които въжат за всички страни, които искат да влезат в Европейския съюз. От една страна членство в НАТО и спазване на това, което е записано в 22 член на резолюцията да няма дискриминация по, по, по полов и друг признак. И а, а, всичко това обаче ни пречи да видим истинските проблеми, пред които е изправена Македония. Говориме за а, за албанците в Македония, които са едно мълцинство, което непрекъснато нараства и техните искания заплашват сигурността на страната, особено след обявяването на независимост на Косово. Македонските албанци през май и юни миналата година дигнаха участваха в безредици и, и бунтове. Президентът на Македония участва в срещата на Вишеградската четворка, като се присъедини към нейните искания. А сега давам думата за една минута на господин Зарана Полус. Неприсъединен. Независим. Е, А, да, правилно са представени нещата във връзка с а, наименованието на държавата. Но а, аз мятам, че всъщност става дума най-вече за а, економически а, развитие, за инвестициите и а, до голяма степен а, и за руски интереси, а, тъй като а, е, не бива да забравяме, че нещата започнаха с войната. Е, Бивша Югославия бе протекторат на НАТО е, и се стигна до едно, както виждате, недопустимо затваряне на границата и използване на сила срещу беженците. И ето, че Европейския съюз приветства тази политика приятелите на Македония, както те се наричат, е, е, е, тласкат Балканите и напред към една осложнена ситуация и очевидно ние сме на прага на нова война. Това е бъртното буре на Европа, както знаете. Господин Пред, да, благодаря господин председател. При годишните доклади за страните кандидати за пълноправно членство е махната думичката напредък. Е, е, бихме могли да говорим не само за е, напредък, в някои случаи и за връщане назад и в случая с Македония всъщност би могло да се говори и за връщане назад, защото става дума за насърчаване на радикализма. Това е част от проблема в тази страна, но за правителството това е част от решаването на проблемите. Ето, че Виждаме непрекъснато как Македония преживява политически кризи и преминава от една криза в друга. Цялата политическа клаза би трябвало да започне да проявява отговорност най-вече, но ние виждаме колко зле се държат и социалистите. Наистина сме разочаровани. Много бързо по отношение на датата за избори започнаха действия социалистите. Съжалявам, председателят прекъсва оратора, трябва да спазвате регламента. Имате една дума и вие вече прекрачихте времето си. Съжалявам много, но преди това вие допуснахте и по-дълги изказвания при някои оратори, а на мен ми отнемате думата. Не, господин Преда, не би трябвало да се надвишава времето за изказване и трябва да а, се съобразявате и с думите на председателя и с неговите решения. А, не бива да злоупотребявате с моето търпение. Следващият оратор, господин Нилсън. Благодаря ви. През 2015 година страната се изправи пред огромни предизвикателства. Разбира се, има го споразумението от юли и то е добро, но сега е необходимо да се извършат решителните реформи за бъдещето на страната. По-важно от всякога е провеждането на демократични избори, но все още ни липсват някои от основните условия за това, например медийната свобода. Свободните независими медии са основен фактор за едно демократично общество. Тяхната роля е решаваща и при възможно присъединяване към Европейския съюз, но тук очевидно има неуспех. Освен това, притока на бежанците. Това е друга огромна задача и Европейският съюз е необходимо да прояви солидарност, за да може наистина всички да се справят. Но най-вече провеждането на демократични избори през юни, това ще е най-важното. Много благодаря, господин Мариес. Господин председател, Скопие затвори границата, след като и след това над 15 000 бежанци са блокирани в Гърция. Това е нарушение на Женевската конвенция от 1951 година, както заяви и генералният секретар на ОНЕ Бан Кимон. Няма ли начин да накараме Скопие да отговаря, на, да изпълнява задълженията, проистичащи от международното право? По този начин се нарушава и териториалната цялост на Гърция. Беше използван сълзотворен газ, за да бъдат разпръснати бежанците, които приближават границата и се опитват да разрушат изградената ограда. <clears throat> По този начин се нарушават също така тук някой беше споменато името Македония, не е бивша Югославска република Македония, така както е прието. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута давам думата на господин Яковчич. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от парламента. Трябва да ги поздравя за отлично свършената работа по Бюрм. Мисля, че текстът е отличен. Ние трябва да насърчим колегите и в Гърция, и в Македония да намерят общ език и да решат проблемите помежду си. Като докладчик по собствена инициатива, доклад за Атриатическия регион, ще кажа, че е много важно Македония да се присъедини към стратегията за Адриатическия регион. Господин Хан, моля ви да направите всичко по силите си, така че тези 15 000 на границата между Гърция и Македония да получат помощ, защото тази ситуация е непоносима. Колегата Карвар. Благодаря, господин председател. Ние продължаваме с споровете и различните виждания по отношение на името на Македония и макар, че има вече едно официално решение, за което вие говорихте вече. И също времено Македония би трябвало да се съобразява с резолюциите и решенията на съвета за сигурност и с службите на ОНЕ. Македония би трябвало да е, приведе и законодателството си в съответствие с европейското законодателство. Непрекъснато е, там е, се е, водят някакви вътрешни е, боричкания и битки и е, страната се дестабилизира. Би трябвало да се помисли е, много добре, е, когато ние е, говорим за е, пълноправно членство и за ускоряване на преговорите с е, някои от страните кандидати. Е, очевидно това плаши Обединеното кралство. Синя карта към вас. Ще я приемете ли? Господин Карвар, вие намеквате за Брексит, но в крайна сметка, защо би трябвало да свързвате нещата, да кажем, с Испания или с правителството в Мадрид? Защо трябва да свързвате нещата с Румъния и с задълженията на Испания, например, която би трябвало да държи границите си отворени, а пък за Великобритания тези правила не вършат. Европейския съюз просто не е отговор на какъвто и да било въпрос и проблем, господин Танок. Това трябва да го знаете. Очевидно има твърде много проблеми и аз мятам, че точно в това отношение трябва да помислим много добре за а, е, нашата принадлежност. Имаме ангажименти по рам, е, в рамките на ОНЕ, в рамките на съвета за сигурност на ОНЕ и това а, е, в крайна сметка е, е в съответствие с интересите на британските граждани. Ние не би трябвало да А, допускаме намаляване на демокрацията в нашата страна, просто поради привързаност към една или друга организация. Благодаря. Даваме думата на следващия оратор, господин Епити Деюс, независим. Благодаря, е, господин председател. Документът е, споменава е, понятието името Македония в разрез с това, за което настоява Гърция по този въпрос. не могат да се разберат политиците в Македония за това как и кога да проведат избори. И дали ще бъдат демократични тези избори и дали техните резултати ще бъдат приемливи. Съществува корупция, липсва свобода на пресата, няма независимост на съдебната система. Назначено беше специален прокурор, а, а пък правата на човека продължават да бъдат нарушавани. А, ако иска а, а, страната да има добри отношения със своите съседи, не трябва да затваря границата си, така както го е направи сега. като че ли съществуват тенденции за експанзия към Гърция. Как искате ние да преговаряме за присъединяването на тази страна към Европейския съюз. Приключвайте, каза председателя, свърши ви времето. Сега давам думата за една минута на господин Кукан. Благодаря, господин председател. Трябва да благодарим специално на Иво Вайга за този доклад. Македония е в много сложно положение. Политическата криза не е приключила. Към това се добавят миграционните потоци и страната е много уязвима. Мисля, че тя заслужава нашата подкрепа и помощ. Процесът на европейска интеграция си остава особено съществен. Ние трябва да помагаме за демократичната стабилност, но за да се види резултат би трябвало споразуменията от мината година на политическо ниво да се спазят, да се проведат свободни и справедливи избори през юни, да се изпълнят набелязаните приоритети. Жалко е, че Македония все още чака започването на преговори. Минаха вече 7 години. Ние трябва да помогнем на Македония. Благодаря. Много благодаря. objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za makedoniju. s jedne strane sadraj naih rasprava se ponavlja iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane naalost politika situacija u zemlji postupno pogoravala. zato i pozdravljam dogovor glasne oporbe Налага се да повторите. Нещата е, вред ли са вече? Добре, много ви моля, започнете отново от началото. Благодаря е, на господин Вайгъл за обективната равносметка във връзка с е, Брюм. Препоръките, които са дадени в доклада, в крайна сметка бяха дадени и при започването на преговорите. Бе постигнато споразумение между опозицията и правителството и ние приветствахме това споразумение, но естествено нещата трябва да започнат да се реализират. Беженската криза, да, е, Македония е, е на предна позиция и е, това осложнява още повече политическата ситуация в страната, но ние знаем, че там има и други проблеми. Корупция, преследване на опозиционно настроени журналисти, преследване на критично настроени хора към правителството. Всичко това застрашава естествено европейската перспектива за страната. Господин Христофоро иска да ви зададе въпрос. Синя карта. 30 секунди, господин Христофоро. Трагично е наистина това, че Европейския парламент, който би трябвало да бъде люката на демокрацията, и, е, е, говори е, за неща, които не са свързани с решенията на ОНЕ. Става дума за на, е, на името на страната. Това, което Тито след Втората световна война не успя е, да направи, е, в крайна сметка е, бе направено. Създаде се нов етнос. Е, и ние тук в Европейския парламент сме склонни да приемем едно чисто гръцко име, като име на страната. Не, Македония е чисто гръцко име и много ви моля, не, не ме карайте носталгично да се връщам към времената на Тито. Имате думата за отговор. Разбирам много добре вашата чувствителност когато става дума за името на страната, но в международния диалог с много страни. Македония е призната, дори с името Македония. Добре, в Конституцията ви също е записано съответното име. Естествено, ние ще се постараем да решим въпроса е, с името на страната. Господин Чернет. Уважаеми господин председател, дами и господа, искам да благодаря на господин Вайгъл за отличния доклад. Освен това, оценявам направеното и от комисаря Хан. Не е лесно да се работи по разширяването на Европейския съюз. Самият аз съм за разширяването Македония или Бюрм, добре, нека я наричаме Бюрм, е така или иначе брънка от европейската цивилизация. Скопие така или иначе е в Европа. Не би ми се искало проблемите в Бюрм да се използват като претекст и да забавят Скопие по пътя към Европейския съюз. Проевропейските усилия на тази нация трябва да се подкрепят. Много ви благодаря за една минута, господин Макалистър. Благодаря, господин председател, колеги. Мисля, че има три въпроса, които са от ключово значение, за да може Македония, бивша Гославска република Македония, да се върне обратно на правия път. Първо, трябва да има пълно изпълняване на първите ангажименти. Второ, страната трябва да се подготви за предсрочните парламентарни избори и те да бъдат свободни и честни. И трето, борбата с корупцията трябва да продължи решително бивша Югославска република Македония се нуждае от нашата подкрепа. Надявам се, че тази резолюция ще допринесе, за да може Македония да продължи по своя европейски път, така както го посочва и докладчика Ива Вайгъл. Сега господин Джулица. Госпожи и господа, на 21 февруари е, Македонският парламент е, е, ще проведе избори през юни. Тъй като на практика опозицията не желаеше да подкрепи едно такова решение, можем само да съжаляваме, че ще се стигне до забавене и на изборите за ново правителство и нов парламент. Би трябвало правителството да положи много усилия и аз се надявам, че това ще стане, за да се проведат демократични, честни избори и да се предприемат необходимите стъпки за реформи, неотложни реформи. Споровете между Гърция, Македония, Македония, България не би трябвало да се решават е, с задълбочаване на проблемите и да е, като се е, търси начини чрез НАТО или чрез други организации и ОНЕ да се решават проблемите. Не. Трябва в конструктивен дух да се говори и да се постигнат добросъседски решения. Синя карта, госпожа Спенаки, господин председател, благодаря ви. 30 секунди са въпроса. И слушах ви много внимателно, господин Франзолика. Ще се спра на следния въпрос. Според журналисти без граница има нарушения срещу свободата на печата. и с около 90 места по-надолу е слязла страната в сравнение с 2014. Е, година. Така че въпросът ми към вас е, не се ли тревожите от това влушаване на един толкова важен критерий, като свободата на е, печата? Бъл... Е, имате възможност 30 секунди за отговор. Естествено, Македония е, трябва да са приведе е, и законодателството, и поведението е на всички власти и служби в страната в съответствие с е, принципите и ценностите на демократичната общност. Но ние не можем да очакваме всичко да стане от днес за вътре. Не, ние при всички положения трябва да помагаме по-етапно на тези страни, които кандидатстват за пълноправно членство, за да изпълнят изискванията. Господин Танок има да. Благодаря ви. Това е една мака страна без излъз на море, големи политически напрежения във вътрешен план. Разбира се, че европейското членство ще бъде от полза и временното управление на Македония споделя моето виждане. Много важно за тази страна е европейското членство, за да напредва, да напредва економиката и ние подкрепяме членството в Европейския съюз Държавите съседки трябва да намерят решение на проблемите си с Македония, особено по отношение на името. Но в момента страната е подложена на голям натиск, предстоят изборите през юни освен това имаме и междуетнически напрежения в страната, както винаги е бил и случаят. Не бива да се губи повече време, не бива и това да се превръща в някакъв безкрайен процес. Не ми се иска при напредъка на останалите балкански страни Македония да се окаже единствената, която не е членка на Европейския съюз, заобградена от европейски членки. Благодаря, господин Танък. Имате синя карта от господин Пленкович. Приемате ли я? Господин Пленкович, 30 секунди имате. Лепа, колега Танок, ви... Много ви благодаря, господин председател. Господин Танък, вие казахте, че сте за присъединяването на Македония към Европейския съюз, искате да се водят преговори за присъединяване. Като се има предвид позицията на Черна гора по отношение на НАТО, смятате ли, че комисията е предоставя достатъчно средства, за да се реши проблема на границата между Гърция и Македония? Там напрежението ескалира. Отговора, ако обичате. Честно казано, макар че съм докладчик, не виждам пряка връзка с Черна гора. Черна гора няма напрежение по границите си, за разлика от Македония. Мисля, че имаше около 100 милиона евро, които бяха заделени. Аз не участвам в съответната комисия, но мисля, че това беше помощта. Македония, разбира се, с затварянето на границата е подложена на огромен натиск, но аз самият мисля, че не може да има неограничен брой мигранти. Говорихме за споразумението с Турция, дано то да забави миграционния поток и дано Западните Балкани да успеят да се справят. Надявам се да има програма с Турция, така че тези хора да останат в лагерите в Турция, Ливан и Йордания, вместо да идват в Европа през Балканите. Колегата Кефалоянис. Благодаря, господин председател преговорите между Скопие и Европейския съюз не се отнасят до името, те се отнасят до развитието на демокрацията в тази страна. Господин председател, зачитането на копенхагенските критерии е нещо, на което ние настояваме. А копенхагенските критерии включват добросъседските отношения между страните – в доклада на Европейската комисия се подчертава, че има връщане назад по отношение на съдебната система, на прозрачността, на а, медиите, на демократичният режим. Заключенията на доклада показват, че а, а, Европейският парламент взима страната на Скопие по отношение на името. Но това не е наш въпрос, това е международен въпрос, който трябва да бъде решен в рамките на ООН. Благодаря. Сега давам думата за една минута и половина на господин Ланд Хоцер. Благодаря. говориха вече колегите за проблемите с корупцията и с нарушения на демократичните процеси. това са големи проблеми за страната, но очевидно в момента най-големият проблем е бежанската криза. Всички беженци е, преминават транзит през страната на път за Европа. Скопие се справи с тази много тежка ситуация, не без помощта на Европейския съюз. И да, добре, естествено, че отношението ни към начина по който се справя страната с беженския натиск е малко противоречив. Ние също сме, се колебаем и преминаваме от една позиция в друга. Е, но същевременно е, бяха направени много усилия е, и ние знаем, че има слухове за това, че се използва и насилие срещу на беженците и сила, използват се и други неприемливи мерки. Същевременно а, има доста а, трафиканти и а, така, корумпирани а, хора, които използват ситуацията на хората. Естествено, трябва да се опитаме обаче да видим нещата а, и от гледна точка на самата страна, която е в тежко състояние. Господин Петърле, искам да поздравя колегата Вайгъл за отговорното отношение към възложената му задача. Наистина, политическите събития от мината година показаха по-ясно от всякога, че европейската перспектива на Бюрм зависи не само от желанието за реформа и европейските партньори, но и от вътрешната стабилност, от качеството на демокрацията. За жалост виждаме че качеството на политиката в тази страна се явява и условие за присъединяване. Необходимо е да има доверие към процеса на присъединяване, да има стабилизиране в тази страна кандидатка. Всъщност, искам да посоча, че целият регион е необходимо да напредне включително македония да станат част от нашия съюз. но аз няма да говоря за миграционната криза а за проблеми които са от десетилетия поне от четвърта година по тези места. в настоящия доклад подкрепих отново апела за премахване на говора на омразата в учебниците за пречките и дискриминацията пред българи е, с е, граждани с българска идентичност е, съвместните чествания на общите исторически събития възстановяване и поддържане на българските символи и паметници в република македония. тези препоръки са неизменна част от докладите през последните години и изразяват провокации в тази посока които не водят до преодоляване на натрупаното недоверие между съседите особено от наследството на комунистическия режим ще дам и пресен пример. с мен се свърза внукът на видния български писател и патриот димитър талев който сигнализира че две от книгите на дядо му железният светилник и Преспанските камбани са излезли в скопие в нарушение на авторските права и с променено съдържание. писателят е обявен за македонец и понятията българин и българско са премахнати или заменени с македонец и македонско. желая от сърце успех на македонските граждани на република македония по пътя на европейското членство особено в тази тежка ситуация и смятам че само това европейско членство и интеграция може да преодолее тези отвратителни практики от миналото. благодаря ви много. Благодаря ви, колегата петир. Članstvo Makedonije u NATO-u i otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Potpuno като говорим за македонското членство в НАТО и преговорите за присъединяване към Европейския съюз, аз съм напълно съгласна с това, което се каза, че Македония е стигнала най-далеч в хармонизирането на своето законодателство с европейското. Вече 10 години говорим за присъединяването на Македония. Нека започна тези преговори. Освен това, съм притеснена, тъй като споразумението от миналата година не се изпълнява. Мисля, че не би трябвало изборите да се отлагат по искане на тези, които всъщност желаят да управляват без избори би трябвало да подкрепяме Македония и в управлението на миграционната криза. Македония има нужда от Европейския съюз и той има нужда от нея. Нека да започнем преговорите. Колегата Маветич. Честитам на почетку. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Вайгел за отличния му доклад. Комисар Юхан, аз искам да ви помоля за две неща. Първо, нека да намерим механизми, за подобряване на административния капацитет на нашата делегация в Македония. Бяха загубени доста средства и трябваше отново да се изготвят договори от делегацията. Трябва да избягваме подобни проблеми в бъдеще. Тези 70 милиона трябва да се върнат в Македония, за да може да се управлява миграционната вълна. Тази страна трябва да инвестира много в управлението на границите си и за приемане на мигранти. 70 милиона евро загуба е огромна сума. Искам да ви призова също да я вземете предвид че всички критерии, които трябва да бъдат изпълнени от Македония, трябва да бъдат изпълнявани от другите страни. Благодаря ви. И сега преминаваме към изказвания на тези, които са появили заявка за изказване по списъка на спонтанно изказващите се. Има 8 души, както ви казах, от почти всички политически групи. Моля за минута да, се, да приключвате. Гос, госпожи, госпожа Патриция Шулинг. Вани, хвала за беседо. Честитам господу Вайглу за квалитет. Много благодаря. Поздравления на колегата Вайгъл за прекрасният доклад. В тези обстоятелства при които Европейският съюз в момента е изправен пред сериозни проблеми с миграционната вълна, Македония доказа своята надежност като партньор. Въпреки сложните си, сложното си вътрешно политическо положение, въпреки изборите, Македония се държи много по-достойно от много от съседните и държави членки на Шенген. Така че смятам, че Македония е готова и е крайно време Европейският съюз и съветът по-конкретно да започнат преговори с Македония. Благодаря. Grazie Presidente. C'è preoccupazione per il deteriorarsi della situazione. Благодаря, господин председател. Има много противоречия, свързани с Македония, свързани с човешките права, с на етническото напрежение, с бежанците. Има милиони бежанци, мигранти, жени и деца, които стоят зад телени огради, Кързъцките власти са им взели паспортите, те имат нужда от помощ, но не я получават. Интеграционният процес от наша страна включва присъединяване, но е много трудно да подкрепим съединяване на страни, които нямат ясна ориентация. Господин Кючук. Председател, господин Хан, госпожо министър, благодаря на господин Вайгал за балансирания доклад преди близо година от тази трибуна заявих че интегрирането на западните балкани не е заради техните политически елити а заради гражданските общества на тези млади демокрации. за съжаление днес македония е опасно разделена а тази политическа криза много бързо може да подкопае европейския път на страната. не трябва да забравяме и кризата с нестихващия бежански поток която може да бъде решена само с помощта на европейския съюз а не с употребата на сълзотворен глас. въпреки това европейският съюз не трябва да се отказва. от стратегическо значение е да поддържаме европейската мечта на страната жива и седмата поредна препоръка в доклада за започване на преговори е точно в тази посока. искам да призова всички политически сили да проведат честни и свободни избори по всички европейски и международни стандарти и да им напомня че техен дълг е да служат на гражданите на македония включително и на малцинствата. само тогава ще могат да върнат доверието в институциите и да започнат така необходимите реформи които ще възродят интеграционния стремеж на страната. Господин Χριστогонос има думата. Благодаря. По повод на доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония, има много интересни факти, а именно 10 години след като и се предостави статут на държава кандидатка, няма никакъв напредък по въпроса за името на държавата, както и на настроенията, поддържащи непрекъснато жив този пламък по повод на отношението към гръцката история и това, че тя бива обсебена за македонски цели, искам да изразя недоволство. Също така съм недоволен и от това, че няма напредък по, по, по посока повече човешки права. Режимът на Груевски е все по-отдаден на произвол и за това смятам, че не се изпълняват необходимите условия за начало на преговорите за присъединяване. Благодаря. За беседо, <clears throat> спошовани колега Вайгел, хвала за своя енергия. Благодаря. Благодаря, колега Вайгел, за цялата енергия, която инвестирахте в този доклад. Това е един чудесен доклад. Македония беше така да се каже в чакалнята за 10 години. Ето, тя имаше много специално положение по отношение на а, членството в Европейския съюз в сравнение с останалите балкански страни. Има много предизвикателства пред Македония, но е, едно, и едно от тях е беженската криза. И Македония се оказа, че може да понесе много за една такава малка страна. Мисля, че Европейският съюз трябва да започне да действа, вместо само да говори. Комисията трябва да погледне по друг начин на Македония, защото от една страна ние затваряме очи пред неща от Турция, но не и за Македония. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Иво Вайгел за отличния му доклад. Той е балансиран, както и в предишните случаи. Почертава сериозните предизвикателства страната, но подчертава и постигнатия напредък на бивша Югославска република Македония. Подчертава се също, че не трябва да се допуска селективно правосъдие, подсача, подчертават се проблемите с корупцията, да не говорим за проблемите с свободата на медиите. Ние възнамеряваме разширяване и включване на страните от Западните Балкани на по-късен етап. Но не можем на този етап да искаме Македония да действа като полицая на Европа на Балканите. Не е възможно Гърция и Италия да са отговорни за презаселването на всички беженци. Те са твърде много и това не е възможно. Би било погрешно Македония а, да бъде обременявана по този начин. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Господин Хан, скъпи колеги, въпросът е какво изискваме ние от държавите кандидатки. Изискваме от тях да спазват европейското право, достиженията и критериите на Копенхаген. В случая с Македония обаче имаме погазване на правата на младсинствата, свободата на словото и човешките права изобщо. Македония е на едно от последните места в те, всички европейски класации. Ще приемем ли това положение, така както отстъпваме пред изискванията на Турция. За момента вътрешно политическата ситуация в Македония е неясна, а пък контролът на външните граници също е под въпрос. Смятам, че бивша република Македония има още дълъг път да измине, за да се нареди до другите демократични държави в Европа. Благодаря. Сега последният оратор, господин Полчак. Председател за отделени слова. Я би... Благодаря, господин председател. Не бих искал да се изказвам в ущърп на а, преговорния процес с Македония. Аз поздравявам господин Байгел за неговия труд. Но според мен Македония не отговаря на нашите очаквания. Тя трябва да проведе по-задълбочени реформи, за да очаква страната нашата пълна подкрепа по отношение на членството. Моите колеги засегнаха някои слаби страни, някои дефицити. Реформите трябва да бъдат проведени. Страната има нужда от подкрепа в този смисъл. Благодаря. А сега комисар Хан има думата. Уважаеми депутати, благодаря за това разискване. Особено искам да благодаря на онези, които участваха в цялостното разискване. Политическите лидери на бивша Югославска република Македония сега имат отговорността да предприемат необходимите стъпки, за да може страната отново да стъпи на пътя на евроатлантическото развитие. Ние отправихме ясен сигнал. Необходимо е да се приложи изцяло и добронамерено политическото споразумение. Правителството се ангажира с това. Следващо предизвикателство за политическите лидери е да покажат политическа воля и да предприемат нужните мерки, за да организират надежни избори на 5 е, юни. Съгласно политическото споразумение, изборите са ключова стъпка към урегулиране на процеса и за възстановяване на доверието на гражданите в политическия процес. Ние ще продължим да оказваме подкрепа, както и да следим внимателно постигнатия напредък. Страната няма време за губене. И това стана ясно и в дискусията тук. Споменат беше темата за беженците, за мигрантите, за големите потоци. И е необходимо да се обърне внимание на това. Искам да ви уверя, че Европейският съюз оказва подкрепа на страната не само с експертна помощ, но и с финансови средства. Но всичко това се основава на конкретна оценка на потребностите. Не става дума да се отпускат пари ежемесечно, а само тогава, когато а, има ясно изразена потребност. Тогава се оказва такава подкрепа. Политическата криза трябва да приключи веднъж за винаги. Това е в интерес на държавата и за нейното бъдеще. Това е също искането на гражданите на страната. Аз разчитам на подкрепата на вашия парламент да се отправи силно послание към политическите лидери на страната и нези, които критикуваха демократичното развитие на страната. Тези критики са основателни, съгласен съм с това, но следва да разберем и да споделим мнението, че най-големия лост за Европейския съюз, за нашия собствен интерес е да водим преговори там, където можем да допринесем за преодоляване на слабостите. Единственият лост, с който разполагаме, е започване на преговори за присъединяване и по време на процеса на присъединяване. Имаме примери. След присъединяването е ясно, че нашите лостове се изчерпват. Затова трябва да мислим за по-нататъчното развитие на страната в случая на бивша Югославска република Македония и разчитам на вас и в бъдеще. Искам отново да ви благодаря не само за разискването, но и за вашият ангажимент. Благодаря, господин комисар. Давам думата сега на представителя на съвета на нашия бивш колега от парламента, госпожа Лаша. Благодаря. Позволете да поздравя всички докладчици и съдокладчици. Съветът придава огромна важност на напредъка на бивша Югославска република Македония. Разбира се, сме и ще продължим да сме сериозно загрижени, сериозно загрижени за вътрешнополитическата ситуация. Необходимостта от конструктивен диалог между всички политически фактори, определено главните политически партньори на първо място. Политическите преговори да се започнат, преговори за присъединяването, както и изпълнението на споразуменията от е, юни и юли подчертават във всеки един момент необходимостта от бързи и ефикасни реформи. Следователно, трябва да се върнем на този въпрос след парламентарните избори в страната. Както казах в началото, сега в момента политическите лидери на бивша република, Югославска република Македония, сега е техен ред да действат и да докажат на какво са способни. Смятаме, разбира се, да продължим да разчитаме на вашият контрол, на, вашията, на вашата подкрепа от, като Европейски парламент за сътрудничество, за да може страната отново да се върне по пътя на реформите. Благодаря. Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση... Благодаря.